който започва по-късно поради технически неуредици. Парламентът призова АйВАРЕС да стане глобално приятия език за финансово отчитане по света. Това искане за глобални действия се е, прие от много страни между време, но все повече страни избират да следват европейския призив и да приемат Айварес. Съединените щати, Канада и почти цяла Латинска Америка, например. А пък в Азия, а, а, Австралия, Нова Зеландия, Корея, Хонконг, Сингапур – съвсем скоро този език ще бъде прият. В Япония се е, позволява отчетността с АВРС, а в Китай а, много скоро се очаква пълно преминаване на АВРС. Южна Африка също използва Айварец. В Европа, извън Европейския съюз, Турция е приела стандартите а, напълно, а пък Русия в момента ги въвежда. Голя... Най-голямата, по-голямата част от членовете на Г20 е, като група са приели Айварес и на групата Г20 приема призива за конвергенция по Айварес. Комисията за ценни книжа на Съединените щати, както знаете, съвсем скоро ще вземе решение дали да се приеме Айварес. Много трудно ще е за Съединените щати, но аз съм оптимистично настроен. Мисля, че ще има добри резултати. Ако се вземе отрицателно решение, нещо, което не очаквам, това ще е много голямо разочарование, защото в крайна сметка много усилия бяха положени до сега, за да се постигне хармонизиране по света. Ако решението е отрицателно, това ще е, забави напредъка, тъй като Япония, Индия и Китай е, чакат да видят какво ще се случи в Съединените щати. Едно евентуално отрицателно решение може да забави нашия напредък. В момента има много силна инерция, която е натрупана, движим се напред. И напредъкът е твърде голям, за да се връщаме назад. Постигнахме изключително много през последните 10 години. И стратегията на Европа да играе водеща роля в финансовата отчетност, постигна успехи. Това обаче не означава, че европейската подкрепа трябва да се приема за даденост и затова при разработването на нови стандарти винаги се консултираме с европейските държави. Работим с ИФРЕК и с комисията. Работим и с националните организации, определящи счетоводните стандарти в целия Европейски съюз и с представителните групи. Всичко това е част от редовната ни дейност. Независимо от частотата на срещите, е, ще има моменти, когато не всички сме съгласни за нещо – и е съвсем ясно, че трябва да вземаме предвид и случващото се по целия свят. Дори само в Европа много често има известни несъгласия между различните държави членки и за това как трябва да се извършва финансовата отчетност. Там, където има несъгласия, ние сме длъжни да демонстрираме, е, че избора, който сме направили при определенето на стандартите, е направен в резултат на сериозно и внимателно обмислене на ситуацията. Ще продължим да работим и да създаваме и укрепваме доверието в себе си и да укрепваме институционалните отношения с всички страни от Европейския съюз и с другите страни по света. Така трябва да работим като независима институция, задаваща стандарти. Ние сме независими, но не сме свободно движещи се в пространството. Втората част от темата ми е, е свързана с финансовата криза и счетоводните стандарти. Това е тема, която заслужава много повече време от е, това, с което разполагам, но все пак е, би било добре да погледнем контекста, за да обсъдим случващото се финансовата криза бе предизвикана от срив на бизнес стандарти и, на, и а, сериозен провал на макроекономическата политика по целия свят. Проблемите в регулацията доведоха до недоглеждане и пропускане на огромни рискове. Инвеститорите много често съвсем не си даваха представа за размера на рисковете, които поемаха. Това е наистина невероятно. Невероятно е, че се случи съм, сама по себе си. Е напълно недопустимо да се случва отново. Затова финансовата отчетност е от решаващо значение. Прозрачността е най-важната цел за нас, създаващите стандарти в областта на счетоводната отчетност този начин са ни добри стандарти, могат да се видят дори най-тъмните ъгълчета на финансовата позиция на дадена фирма. И прозрачността е най-големия принос, който може да даде счетоводната професия на развитието на финансовите пазари. Тази прозрачност е от огромно значение за дългосрочната финансова стабилност. Без нея всичко е само фасада, а рисковете остават невидяни и накрая се оказва, че е твърде късно. Съгласен съм, че прозрачността не винаги показва красиви картини. Економическата нестабилност има дълбоки корени. Йозеф Акерман, председателя на Deutsche Bank, каза наскоро, нестабилността на пазарите е новото нормално положение. Дните на безрисковите активи, дните в които се смяташе, че има активи без риск, вече са минало. Ако изобщо е имало такива дни. И така, ако нестабилността на пазарите е новото правило, как трябва ние като създатели на стандарти да откликнем? Как можем, да защ... можем ли да защитим инвеститорите? Е, можем ли да се опитаме да опишем възможно най-подробно, ясно и прозрачно новото състояние? В крайна сметка финансовата отчетност трябва да нарича нещата с истинските им имена, а не да ги украсява. Ако царят е гол, значи счетоводителят трябва да го каже. Независимо от това, а, колко неприятно може да му да съобщи новината. И тук има един важен аспект. Да искаме от счетоводителите да описват нещата такива, каквито са, е едно, но от друга страна, нека да не забравяме, че е, финансовата информация не е единствен източник на стабилност или нестабилност на финансовите пазари. За това трябва да се подхожда много прагматично към техниките за измерване. Като създатели на стандарти знаем, че няма един единствен отговор и винаги сме прилагали подход с смесени мерки и сме комбинирали различните мерки, включвайки и историческо отчитане на разходите. Има и нови насоки по отношение на неликвидните пазари, защото там е много трудно да се оцени стоеността на финансовите инструменти. Това е една от причините, поради които много внимателно напредваме по реформата на счетоводството за финансовите инструменти. Така че да се вземе предвид случващото се с компании, които имат желание да хеджират риск. И така, счетоводството не трябва да прикрива нестабилността, но също време то не трябва да е и източник на нестабилност. И така, в заключение. Благодаря ви много за вниманието. Към моите думи ясно е, живеем в интересни времена, твърде интересни времена, ако питате. Ясно е, че трябва да седнем и всички внимателно да се занимаем с сериозните корени е, на проблемите в финансовата проблема. Ще, е, система. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с Европейския съюз, с комисията, парламента и да търсим вашето участие, за да можем всички заедно да възвърнем доверието в финансовите пазари. Имаше много теми, на които не можах да се спра поради ограниченото време, с което разполагах, така че с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Ако има колеги, които желаят да вземат думата, заповядайте. Волф? Ja, Herr Rohrfoss, zunächst einmal möchte ich mich herzlich първо искам да ви благодаря за това, че дойдохте на нашето заседание. Вие знаете, че отношенията на нашия парламент е, с вашия предшественик не бяха такива, каквито е, ние си ги представяхме. Се надяваме за в бъдеще е, нашите отношения с вас да бъдат по-добри тъй като имахме така впечатлението, че доминират англоамериканските елементи. Надявам се да сте прав, когато казвате, че американците ще въведат ФС тъй като в миналото сме преживявали доста разочарования. Надявам се това, което казахте, да се случи. Аз имам един чисто технически въпрос. И може би вие не може конкретно да ми отговорите. Аз би през юни миналата година излезе с е, един доклад, е, наречен е, приходи от договори с клиенти. В този доклад се предлагаше е, оборота да обхваща и е, така наречените междинни браншове. Обърнаха се към е, в Германия, към Жан-Пол Гозес е, в Франция и е, обърнаха се към испанските колеги, най-вече далеко съобщителни предприятия с е, въпроси. Виждам, че вашия колега от Франция знае за какво говоря. Тук се отварят възможности към днешна дата да се ощетоводяват обороти за бъдещи периоди което според мен не е била целта на създателя на документа. Целта е била телекомуникационните дружества да могат да предложат на своя потребител телефон на субсидирана цена, без да го отчислява година за година. Аз се интересувам как възнамерявате да се вземете с този проблем. Thank you very much, Herr Klintz. Благодаря много за въпроса. Господин Клинц, е, има ли доминация на англосаксонците? При нас, е, поне председателят не е англосаксонец, има много англосаксонци. При нас те не са толкова лоши хора. В организацията ни сме 135 има души, изключително многообразни като происход от целия свят и не гледаме един на друг като хора, идващи от конкретни страни, а е, просто работим заедно изключително ентусиазирано, за да защитим интересите на инвеститорите. Повечето инвеститори всъщност не са единични богати хора, които искат да станат още по-богати, е, са нашите пенсионни фондове. Смятам, че би било много добре за целия свят, ако се присъедини към нас и е, Америка. Голяма част от средствата ни са инвестирани на капиталовите пазари, така че ако и американците се присъединят, това ще е много добра новина. Штатите винаги са били много важни при определянето на счетоводни стандарти. И е ясно, че съвсем скоро трябва да вземат решение. и непрекъснато получавам потвърждение, че такова решение предстои да бъде взето. Що се отнася до стандартите за признаване на приходите, наскоро започнахме работа по въпроса и на една от първите срещи работихме е, по въпроса за практиката на телекомите. Много клиенти, когато сключат договор с дадена далекосъобщителна компания, получават безплатен телефон. Обаче никой не си мисли, че този телефон е без, ре, реално безплатен, защото той ви задължава да сключите договор за поне една година, така че си знаете, че този телефон ще си го платите. Той едва ли не продажба с разсрочено плащане. Така че, ако има продажба, тя трябва да се разгледа като продажба. Това е. И така, ако се твърди, че този телефон се дава безплатно, това реално не отговаря на економическата истина. Стандартите ще бъдат е, изложени, всички ще имат възможност да ги разгледат внимателно. Ще се работи с далеко съобщителните фирми и ако те а, е, излязат с а, е, някакви невероятно добри аргументи, с които да ни убедят, че тези телефони действително са безплатни, може отново да обмислим нещата. Жан Пол. Благодаря, господин председател. За да допълня зададения от Волфлинг въпроса, и аз имах намерение да питам нещо подобно, би казал следното. Да, стандартите са нещо добро, но в края на краищата, е, освен стандартите, трябва да мислим и за економическата полза. И в този случай, опасявам се, няма е, кой знае каква економическа полза. И, например, е, да вземем стандарта 10 за найемните отношения, съгласно който всички найемни е, приходи е, се отчитат за целия отчетен период. И е, да вземем е, едно предприятие, което използва изцяло е, найемни имоти, е, това определено би изкривило финансовия му резултат. Така че аз бих искал да а, попитам необходимо ли е просто за да направим удоволствие на рейтинговите агенции да се осложнява положението на предприятията, най-вече от далекосъобщителния отрасъл – когато фактически на практика за съответните крайни устройства телефони, които се отдават под найем на потребителите, няма пазарна цена. Никаква пазарна цена, реална пазарна цена. Ако видим какви са цените на, на, на телефоните, е, които са е, включени в е, пакетите с абонатите, ще видим, че такива цени просто на пазара, на свободния пазар на крайни устройства няма да намерим. И фактически се е, задава въпроса какъв е економическият смисъл от е, един подобен стандарт. Да не говорим, че е, ако се отчитат условни найемни приходи, в случая с далекосъобщителните оператори, за целия отчетен период се стига до прогнозиране на приходи, без да се отчита обстоятелството, че междувременно натът може да прекрати договорните отношения с оператора. Да, ако, ако това последното, което казахте, наистина е вярно, ако клиентът може на следващия ден да прекрати договора си, това според мен не е вярно, поне по-настоящем, то е, целият този бизнес ще замре, тъй като е, никой далекосъобщителен оператор е, няма вече да предлага крайните устройства безплатно. Рискът би бил твърде неприемлив. Сега не знам дали Европейският парламент възнамерява да въведе някакво такова законодателство. Не, не знам, но, но ако го въведе, счетоводният проблем би бил преодолян. Факта, че има толкова много различни цени на пазара, това устройство, iPad, е, струва определена цена, има по-ниска, по-висока, има и средна. А цените на телефоните са най-различни наистина и те се свързват е, с обезпечаването на е, разноските по договора. Лизингът също такъв един въпрос. Работим по стандартизирането на лизинговата отчетност също. В миналото, ако погледнете, е, големите скандали в областта на счетоводната отчетност винаги са се свеждали до зад балансови позиции. Е, да вземем Енрон, е, по време на кризата Репо 105, <clears throat> винаги се изкушават компаниите да прикриват проблемите си зад баланса. По време на финансовата криза много от специалните инвестиционни инструменти бяха именно зад балансови. Така че е много важно за нас да се установи наличието на ангажименти, които от финансова гледна точка могат да бъдат феноменални. И лизинговите договори също могат да бъдат е, на стойност е, милиони и милиони и да са с срокове 10 и повече години. И затова е важно те да бъдат показани е, над баланса, т.е. Не, не, не зад балансово. Да, много фирми е, ще се възпротивят, но пък има и други, които сега заявяват, че осъзнават необходимостта потенциалните инвеститори да са запознати с тази информация. Дават си сметка, че Начинът по който по-настоящем се представят сметките на едно или друго предприятие навежда на по-голям оптимизъм, отколкото би било уместно. Няколко забележки, ако ми позволите, е, във връзка с Съединените щати. Е, знаете, аз казах, че наскоро бяхме на посещение в САЩ. Трябва да кажа, че бях малко по-песимистично настроена. Е, по отношение на IFRS. До някъде фразеологията се изменя, вместо да се говори за подмяна на американските счетоводни стандарти с IFRS, т.е. международните стандарти за финансова отчетност, до някъде тревожи това, че американците сякаш възнамеряват за известно време да прилагат успоредно собствените си стандарти и е, международните. А, що се отнася до мобилните телефони и някои други подобни, е, особено за по-малките, но, но и за всички предприятия, възниква въпросът защо счетоводното третиране да не съответства на приходния поток. Така накрая ще те се занимават с парични потоци, е, постъпления и плащания. И, и биха били сериозно затруднени наистина, ако е, счетоводното третиране води до това, че тези предприятия се натоварват с приходи, които всъщност още не са реализирани. А, да, не знам, а, методът, който по-настоящем прилагаме, е, много наподобява онова, по което работим в стандарта за лизинга. Е, целта е колкото се може по-точно да се отразява в отчетите економическата действителност. В момента, в който клиентът получи мобилния си телефон, той фактически го купува – е, т.е. Е, придобива собственост върху него и се разплаща в продължение на една-две години за това устройство под формата на такс. В Великобритания, да вземем за пример, е, може да сключите договор с оператора с и без да получавате телефона и ценовата разлика е толкова ясна между едното и другото, че не може да не се отдаде на друго, освен на цената на телефона. Но в момента, в който клиентът още на следващия ден би могъл да се откаже от договора, нещо, което днес не е възможно, тогава обаче, знам, е, ще е, се постигне пълно съответствие между действителността и отчетността. За Съединените щати знам, че е, тонът на разговора се различава в зависимост от това с кого разговаряте аз все пак смятам, че решението ще бъде положително. Тъй като е, в САЩ е, е, са вложени немалко средства в подкрепа на Международния <clears throat> стандартизационен орган, в нашите стандарти и при едно отрицателно решение биха всъщност Съединените щати се отказали от влияние върху международните стандарти, което не е в интерес на самите американски е, е, делови среди. Къде да отиде американският инвеститор днес? Знаем, че американските пазари не са в кой знае колко цветущо състояние. Бъдещето е в новите пазари и значи е, инвеститорът трябва да може да разчита на финансовата отчетност, която получава там на пазарите е, в Азия. Между другото, Международният стандартизационен орган възникна е, е, в развалините на, на тогавашната, в края на 90-те години, криза в Азия. И аз мятам, че Съединените щати все така са заинтересовани да отстояват своите економически интереси и край на краищата ще вземат правилното решение. Благодаря, Свен. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата ни. Два кратки и сбити въпроса. Първо, за проекто устава или правилника на международните стандарти за счетеводна отчетност. В проекто текста упоменаването на обществения интерес, доколкото знам, е заличено. Комисията, Европейската, е, смята, че това е сериозна, съществена и е, спорна промяна, тъй като счетоводните резултати в много случаи са предмет на обществено благо. Та, спорно е това отпадане на текста за обществения интерес и аз бих ви помолил да коментирате докъде сте стигнали в, в, в процеса на допитване по този въпрос. А вторият ми въпрос е, е един от любимите ми е, за е, отчитането по страни. Нашата председателка е, знаеше, че ще задам такъв въпрос. През 2005 година с вашия предшественик господин Туиди проведохме много интересен разговор по този въпрос. От друга страна, Европейският парламент, както нашата комисия, така и пленарната зала, нееднократно е заявявала положителното си отношение към принципа за отчитането по страни. И госпожа Жоли, председателката на нашата комисия за развитието, е, заедно с мен, отправи писмо до господин Туиди, вашият е, предшественик тогава, с молба за някои разяснения. За съжаление, така и не получихме отговор, който не е особено благовидно. Опасявам се. Е, знаете, демокрацията се свежда и до комуникация, до, до диалог, до разговор. А, а, какъв разговор може да има, когато някой задава въпрос, а другият не му отговаря? Е, та, каква е вашата позиция по страновото отчитане е, в международните стандарти? И а, а, е, освен това ще ви предам а, тогавашното ни писмо до вашия предшественик с надеждата да ми отговорите и писмено. Благодаря. Благодаря ви. Първо трябва да кажем, че не е вярно, струва ми се, че стратегическия ни е, документ вече не присъства общественото измерение на нашата дейност. Има един категоричен пасаж в нашия текст, в нашия устройствен правилник е, по този въпрос. И, и нека също ясно подчертая, през по-голямата част от професионалния си живот е, съм се, съм се занимавал с обществения интерес е, и не смятам да се отказвам. В тесния смисъл на думата, обществения интерес тук се свежда до закрила интересите на инвеститорите. Така накрая, това са нашите главни потребители. И ние се грижим за това, те да могат да разчитат на отчетната информация която постъпва от дружествата, в които са инвестирали. Това, това на първо място. Но е, мисля също, че е, пазарните економики не могат е, да се осланят единствено на правила. Необходимо е и доверие, широко обществено доверие. И онова, което ние вършим в стандартизационния орган е много важен фактор на доверието на пазара. Ние сме един от устоите, самото счетоводно отчитане е един от устоите на доверието между пазарните субекти. По втори ви въпрос за отчитането по страни не мога да кажа, че имам чак толкова много опит е, по този въпрос. Знам, че той е, е, е на лице. С удоволствие е, ще се запозная с вашето писмо и ще се постарая на него да му бъде отговорено. Знам също така, че наскоро сме публикували документ за допитване, посветен на бъдещата ни работна програма. В него въпросът е, е зададен. От сега искаме да знаем мнението на заинтересованите страни, в това число на Европейския парламент за вас, знам, за парламентът въпросът е особено щекотлив. Има няколко варианта да постигнете целите, които преследвате. Да, е, единият е чрез финансовата отчетност. Съединените щати са подходили по другия път, чрез регулиране, т.е. чрез закон, а не чрез стандарти. Тук ми показват последната редакция на стратегическия ни преглед от 2011 година. Заданието на, на стандартизационния орган е, е под наслов в услуга или в служба на обществения интерес. И това по първия ви въпрос. Но, а, а на писмото ви ще се постарая да получите отговор. Не, вероятно има, има известно недоразумение. Е, има ли разлика между това, което вие наричате стратегически е, документ и така наречената конституция или устав или правилник? Е, всъщност, за кой документ говорим? Два различни документа ли са? И ако са два различни документа, Да, различни са документите, но 99% съм сигурен, че и в устройствения ни документ се говори за обществен интерес. Да. Благодаря ви. А, а ако не се говори, трябва да се говори. Аз съм съгласен с вас. Е, благодаря ви. Да, е, прав сте наистина, че страновата отчетност е въпрос, по който се работи, но мисля тук е, същината, както ви казах и в предварителния ни разговор, е, че е, не може законодателят да, да чака все докато е, не излязат стандартите, а стандартизационният орган пък да се оправдава с бездействието на законодателя. По един или друг начин трябва да стане. Благодаря, ви за това, че се озовахте на нашата е, покана. Първо, аз бих искал да изразя е, подкрепата си, между другото, за страновото отчитане. Това е един от ангажиментите, които сме поели всички е, групи в парламента. Що се отнася до последователността на счетоводните стандарти, е, нека кажем следното. Преди е, време е, една е, германска банка, е, отчитайки е, своите активи, установи, че в зависимост от е, това, кои стандарти се прилагат, е, международните или американските, разликата в отчета би била пет пъти. Значи, как е възможно това и, и какво се прави, за да се преодолее това несъответствие? И на второ място за реформата на е, финансовата система и в тази връзка е, на финансовата отчетност. Е, всичко това е свързано с очакваното економическо оживление. Възможно ли е усъвършенстването на счетоводните стандарти да стимулира нов ръст на инвестициите и в същото време да успокои пазарите – е, тъй като е, в противен случай не е възможно да се планира дългосрочно, да се инвестира дългосрочно. Thank you. Um, you mentioned two impo- very important issues. Uh, you... uh, Благодаря. Два много важни въпроса. Вие споменахте, че има доста големи разлики в представенето. В зависимост от това кой стандарт се използва, съответно между американските е, финансови институции и онези, които следват международните стандарти за е, финансова отчетност. Вярно е. Главната разлика тук се свежда до това. По международните стандарти, ако една банка е, работи много с деривати, е, доста от тях го правят, тази банка трябва да представи всички тези деривати в баланс. Докато по а, общоприятите счетоводни стандарти, т.е. американските, дериватите по актива и по пасива могат взаимно да се компенсират и това да доведе до много по-малко балансово число. Средно даже, е, мисля, ако дадете възможност на европейските банки да компенсират така, както го правят САЩ, европейските банки биха изглеждали 20 до 30% по-малки по, по балансовото си число, отколкото са по-настоящем. И честно казано, нашите правила са правилните правила. Понеже актива си е актив, пасива си е пасив, дериватите са много опасен инструмент и не би следвало а, е, е, да се отразяват там с дребния шрифт в а, е, бележките по баланса трябва да са в баланс. Преди да се занимавам с стандарти, се занимавах с регулиране на ценните книжа в Холандия. Един месец след като се присъединих към а, а, холандската а, служба по стандартизацията, по, по-скоро холандската служба за регулиране на фондовите борси, кризата избухна. Не знам дали това се дължеше на моето назначение или не но веднага си задавах въпроса какво правим. Оказва се, че европейските банки са много по-задлъжнели от американските, което разбира се не е вярно. Просто по американските счетоводни стандарти дериватите можеха да бъдат изчистени от баланса фактически и това да придаде една съвсем друга представа за състоянието на една американска банка. А, и а, аз като регулатор а, държах да съм много добре запознат а, с всичко това, защото в противен случай а, можеш да а, изпаднеш в тежко заблуждение. Наистина е много важно да имаме един единствен стандарт в цял свят, така че всеки да може да сравнява една банка с друга, независимо къде се намира тази банка. Е, вторият въпрос за е, високата, силната колебливост на пазарите е, в разгара на кризата. Сега не знам кое беше разгара, може би и сега е разгара. Но айде в първия разгар на кризата през 2008 година след провала на Леман, се чуха много гласове, които твърдяха, че счетоводството всъщност засилва тенденциите към срив на пазара, понеже е, показвало проблемите е, на дружествата. Е, сега, в разгара, когато наистина всичко се сриваше, вероятно някои са имали и право да го кажат. Но, ако сега погледнем назад, ако погледнем счетоводните отчети непосредствено след е, избухването на кризата и фактическите загуби, които бяха поети от банките през последните няколко години, то последните, загубите, е, се оказаха много по-големи, с пъти по-големи от това, което можеше да се очаква по счетоводство. Значи не сме показали повече, отколкото е необходимо. Опасявам се, че сме показали по-малко. Е, ето защо ние работим по нов модел, нов образец за отчитане на загубите, така стандарта за така наречените очаквани загуби. А, така че е, дружеството възоснова на самата си счетоводна отчетност, колко се може по-рано да установи опасността от бъдеща загуба. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на следващият е, колега, аз бих е, е, вметнала няколко въпроса. Много ме интересува този разговор за отделното оценяване на активите и пасивите, което всъщност е въпрос в сърцевината на разликата между САЩ и Европа. У, у нас, нали, в Европейския съюз, посол си две нали, по, по регламента, знаете, се върви в посока към разграничаването на активи и пасиви, вместо към взаимното им компенсиране. А, така че, когато имаме тясна връзка между даден актив и даден пасив, както, например, е възможно в застрахователното дело, Примерно между е, една анюитетна рента и определени групи активи може да има връзка. Независимо от това дали е, връзката е изрична или не, е, не би, не би ли се наложило известно коригиране в счетоводното третиране? И след това в уводните си думи вие се спряхте накратко на въпроса за безрисковите активи. Аз е, известно време вече мисля по този въпрос е, е във връзка с държавната задлъжнялост, с капиталовите е, и изисквания. Е, това, че всъщност държавите нямат капиталови изисквания. И точно в контекста на държавния дълг, на държавните е, дългове, смятате ли да направите нещо? Така че от друга страна да не се получи процикличен ефект. Е, ако вземем капиталовите изисквания, се предвижда от време на време да се е, промени рисковото тегло, което е малко рисковано. А, знам, че е, кредитните слапове не са точно във вашата област, но е, сега, аз определено имам какво да ви кажа, но бих е, малко прескочил правомощията си като стандартизатор. А, онова, което обаче ми отвори очите е, за опасността на, на, на системата, която вие наскоро ще гласувате, базелската система и и капиталовите изисквания бе случаят на Ирландия. Преди 2-3 години Ирландия почти нямаше държавен дълг и всички смятаха, че това е най-безопасната страна в Европа от, от инвестиционна гледна точка с три пъти А. И, и всички знаем какво стана. Е, и то само сочи, че просто няма такова нещо като безопасен актив. Сега за Германия се смята, че е свръх безопасен като актив, но, но и Германия има повече от 80% дълг и е принудена да, да финансира огромна спасителна операция в Европа. Това може да, нали, да, може да стане още по-зле. В бъдеще ще остане ли три пъти А Германия? Е, почти немислимо е страна като Германия да, да няма рейтинг три пъти, а, но ето какво стана с Съединените щати и, и понижаването на техния кредитен рейтинг бе немислимо, поради което аз смятам е крайно рисковано да се въведе един капиталов режим в финансовия отрасъл, според който за някои активи, примерно за държавни облигации три пъти А, няма нужда от капиталова резерва. А така беше преди кризата. Е, повечето банки е, по базилските е, критерии 11, 12, 13% капитализация безкрайно здравословно. Ако погледнете обаче нашите числа по обичайното счетоводство, ще да се окаже, че повечето от банките бяха с 1-2% капитализация. И като махнеш миноритарните е, е, дялове и е, търговската репутация, е, се стигаше почти до нула е, и, и минус, отрицателна капитализация. И е, ако искате ви дам един прост отговор, е, защо сега сме е, в такава бъркотия, е, то е защото ние твърде дълго оставихме финансовите институции да работят на нулев капитал. Е, ето за това е невероятно уязвима е, нашата е, система и, и е много рисковано да се предвиди е, такава схема, при която а, така да се смята, че някои неща не са рискови. Няма такива. Всичко е рисково. Да, и още нещо много, много уместно, което казахте. Ако има много тясна връзка между един пасив и един актив. Отчита ли се това? Да, определено. Е, в повечето е, модерни животозастрахователни продукти в Европа полагат такава много ясна връзка между застрахователната полица, която е пласирана и която носи известна възвръщаемост върху инвестицията, и възвръщаемостта, която е обещана на застрахованото лице е много тясно свързана с резултатите от активите, в които застрахователното дружество е, е вложило средствата. При такава тясна връзка не може да има риск, защото едната и другата страна действат като скачени съдове и, и не може да, да се получи е, драматично несъответствие. Ето защо ние много внимаваме е, да формулираме е, точно това правило. Значи при тясна економическа връзка между един актив и един пасив не може счетоводно да има сериозно разминаване между двата. Благодаря. Всички май сме доволни, нямаме повече въпроси. Малко, малко поизбързахме, има още няколко минути, но Не, аз също няма, няма какво да добавя. Мисля, че обсъдихме най-важните неща. Положението по света, финансовата криза. Остава ми да ви благодаря за вниманието и а, да ви уверя, че с удоволствие отново а, ще се срещна с вас, а, а на въпросите, които останаха без отговор, обещавам съвсем скоро да получите отговори. Благодаря. Сега ще обявя десетина минути почивка, преди да се заемем с годишния доклад на Европейската Централна банка. Благодаря.

Okay, everybody, we're more or less at the appointed time. I'm, I'm still missing uh, Гейми. Добре, нека да продължаваме. Геймичо все още не е тук. Изглежда Не може да. Вие от него име ли говорите? Госпожа Люлин коментира извън... А без микрофон. Има координатор, добре. I'm, I'm, I'm... Okay. Um, and we are also missing... Uh... Дърк Кепинг също не е тук. се надяваме, че ще дойде. Сега преминаваме към годишния доклад на Европейската централна банка и, и измененията. Дам думата на Ремон докладчика. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че проявявате голям интерес към доклада. 221 изменения бяха поддадени към доклада, за да го подобрят. И смятам, че има достатъчно добра воля, за да се постигнат компромиси. Знаете, че този годишен доклад е малко по-особен. Колко от вас някога са си мисли, че ще се наложи Европейската Централна банка да купува облигации, за да предотвратява събития в държави членки? Събития, които надхвърлиха най-лошите ни очаквания и ако не се беше намесила Европейската Централна банка, сигурен съм, положението ще да е още по-зле. Крайно време е да се въведе нова рамка, за да може Европейската Централна банка да бъде освободена от е, тази тежка задача. Трябват да и нови инструменти, ако трябва и нови институции, за да може да се помогне на европейските държави да излязат от кризата възможно най-бързо и да се предотвратят нови подобни кризи. Що се отнася до резултатите на Европейската централна банка, съгласни сме с социалистите и зелените, че мерките, че временните мерки трябва да са именно такива. Временни. Съгласни сме, че Европейската Централна банка трябва много строго да подхожда по отношение на поемането на гаранции. И докладчика в сянка от ТНП, господин Гаймичо, който все още не е тук, смята, че е необходимо да се създаде европейска хазна. Европейски финансов министр. Според мен това е важен въпрос, защото един ден Европейският съюз е, трябва да може да събира данъци за финансиране на собствените ресурси. С социалистите и демократите и по-конкретно господин Куташ сме съгласни, че трябва да се върви по пътя към интеграцията. Не разбираме е, солидарността и фискалните въпроси по един и същи начин, но съм сигурен, че ще получи, постигнем компромис. Господин Гиголд и Зелените имат добри предложения. Съгласен съм с тях, че прозрачността и техническите познания са изключително важни. Ще приема много техните изменения. Съгласен, много се радвам, например, че имаме едно и също мнение е, за това, че има нужда от повече информация за Таргет 2. И накрая по измененията, е, подадени от Обединената левица, трябва да кажа, че въпреки, че имаме много различни позиции по отношение на това как трябва да се управлява Европейската Централна банка, можем да постигнем някакво съгласие. Е, най-вече по отношение на ролята на економическата политика за евентуалните финансови балони. Няколко изменения са против публикуването на протоколите от заседанията, както това се прави в Федералния резерв, в Банката на Япония и други централни банки. всеки път, когато чета протоколите от тези заседания, си мисля, че е необходима и повече прозрачност тук, при нас. Миналия август, например, видяхме, че някои членове на правителния съвет не подкрепиха купуването на италиански и испански облигации на вторичните пазари от страна на Европейския Европейска централна банка. Научихме това по-късно, но не разбрахме какви са аргументите. Смятам, че публикуването на протоколите ще е изключително полезно, за да се разбере пълната информация, пълната аргументация и е, ще помогне на действащите лица на пазарите да се информират по-добре. Пълната прозрачност трябва да е основната цел на европейски. Тя трябва да е основна характеристика на европейския проект. Нека сега да ви информирам, че следващия, следващата среда, в 11 часа имаме среща с координаторите, за да работим по компромисите, с докладчите в сянка, извинете. И разбира се, всички желаящи е, им е, са добре дошли да се свържат с мен е, за коментари по този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Куташ. Благодаря, госпожа председател. Е, няма да повтарям това, което каза колегата е, Траноса. Или пък нека да го повтаря. повторя. Европейския парламент задължително трябва да се изкаже в полза на едно европейско решение за преодоляване на кризата и да се преодолее настоящата липса на солидарност между държавите членки. Е, доклада се опитва да начертая положителна перспектива за еврозоната и аз самия съм формулирал тази положителна перспектива за паричния съюз. Освен това ни е необходимо и дългосрочно решение, не само решение за преодоляване на кризата. Част от това решение с създаването на данъчен съюз, въвеждането на еврооблигации и така нататък. Що се отнася до измененията, внесени от моята политическа група, искам да кажа, че в тях непрекъснато става дума за солидарността в еврозоната. Ние приветстваме тази идея, защото това ще доведе до насърчаване развитието на економиката. Ние сме представили допълнителни мерки за преодоляване на кризата, примерно създаването на един европейски валутен фонд, подобряване на ефективността на механизма за финансово финансова стабилност. И това са само няколко примера, които давам. Бих могъл да намеря още много компромиси и съм готов да работя с господин Тремоза и всички останали, които предложиха изменения. От Надяваме се докладчика до края на седмица да ни представи своите предложения за компромис днес или утре, каза той. Така че е, тази седмица до края или следваща най-късно ще се споразумеем. Благодаря. Има ли някой, който за место Гей Мичел? Силви, ще дам думата първо на докладчиците в сянка. Свен. Well, uh, thanks, Ramon, uh, for, for the report and the clarifications. Благодаря, Ремон, за този доклад. Благодаря за водните ти думи. Мисля, че измен... много от измененията вървят в една и съща посока. Изникват въпроси, с които сме се сблъсквали по-рано и можем да ги покрием при компромисите. Един такъв въпрос е въздействието на валутната политика върху създаването, възникването на балони на цените на активите. И какво може да направи Централната банка там? Знаем, че това не се включва в дефиницията за ценова стабилност, но също времено ниските е лихви играят роля в възниква, за възникването на такива балони, така че трябва да има някаква добра формулировка и за това. Няколко изменения смятат, че добре е да се вземе предвид и нарастването на частната задлъжнялост на другата страна на същата монета. И аз смятам, че това е важен въпрос. Подкрепям те за всичко, което каза за прозрачността. И е много важно да не забравяме, че изменението на Силви е в същата насока. Става дума не само за протоколите, а и за качеството на гаранциите. Разговаряхме с господин Трише, който каза, че няма недостиг на гаранции, но твърде малък процент такива гаранции се използват за достъп до средства от Централната банка. А, от друга страна, въпроса за общия размер не е от значение, когато става дума за платежоспособността на отделните институции. И нещата не са достатъчно прозрачни тук какво точно се приема за гаранция и какъв тип отчисления се правят от тези гаранции за покриване на всички евентуални случаи. И може би е добре да сме по-чувствителни към евентуални грешки в тези оценки. Още друг важен, още един важен въпрос, е, важен за нашата комисия е СЕДИ. Европейската Централна банка трябваше да поеме много функции, които не се предполагаше да изпълнява. В много държави и членки се казваше, не искаме Европейската централна банка да поема тези функции, но не искаме и правителствата на междуправителствено ниво да ги изпълняват. Това е кампан, който трябва да избегнем. Ако искаме да защитим основната централна функция на Европейската централна банка, тогава съвсем ясно трябва да се заяви, че ни трябва по-задълбочен фискален съюз с една основна институция. Затова този доклад трябва да се използва и за да се подчертае това. Иначе Европейската Централна банка ще остане в едно неприятно положение. Ще трябва да взема решения, които не се, полагаше да, не се е полагало да взема и за които има нужда от по-голяма демократична легитимност. Това са основните въпроси, свързани с политиката на Европейската Централна банка в момента. Затова трябва да заявим нещата ясно, без да прикриваме проблемите, но в отговора, който даваме, е, да не трябва да обвиняваме Европейската Централна банка, трябва да намерим начин тя да бъде облегчена. Чрез създаване на институциите, които могат да вършат тази работа. Председателката, става дума за годишния доклад 2010 а, и това е доклад по годишния доклад на Европейската централна банка, но малко сме го разширили. Изглежда, че това е доклад и по неща, които не са в доклада на банката. А, има много политически въпроси. Може би просто трябва следващия път да, да променим заглавието, както го направихме за конкуренцията. Господин Хунтис има дума. Кирия Пройдре, благодаря, господин председател. Държа да благодаря и аз на свой ред на докладчика. Внимателно изслушах казаното току-що от него и думите му бяха пропити с готовност да си сътрудничи с нас. Ние също ще му подадем ръка е, в работата по измененията и допълненията. Във всеки случай, нашите изменения и допълнения, онези, които ние смятаме да внесем, не се свеждат до е, разликата в политическата или идеологическата принадлежност. Е, по-скоро става въпрос за изменения и допълнения, които се отнасят е, до нагласата, отношението на Европейската Централна банка през последните години. Отчитайки обстоятелството, че през 2010 година, да не говорим за 2011, сме свидетели на сериозна криза. И сериозна, далеч не е най-страшното прилагателно. Криза на еврозоната. И в тази връзка възниква отговорността на Централната банка. Макар и разбира се, Европейската Централна банка да не е виновна изцяло за тази криза. Има известна връзка обаче между политиката на Европейската централна банка и е, част от е, събитията в част от е, страните от еврозоната. Европейска централна банка, проче, не действа по-настоящем като кредитор от последна инстанция по време на финансова криза. И при това и докато това положение продължава, Европейската централна банка не може ефикасно да се намеса. Става въпрос за ефикасната намеса е, и ние настояваме да бъдат взети определени мерки. Бих се спрял на, два, на две от тях. Първо за рейтинговите агенции – Знаете, всеки ги хули днес, е, рейтинговите агенции, обаче нищо не прави. Докладчикът проявява чувствителност към тази тема, разговаряли сме с него нееднократно по нея. Трябва да се действа, трябва нещо да се каже е, по въпроса за рейтинговите агенции. На второ място, ние подкрепяме идеята за еврооблигациите. И по този въпрос сме разговаряли с докладчика. Но когато се бавят нещата и най-ефикасната и най-добрата идея може да се окаже безполезна. В случая става въпрос за за еврооблигациите. Да, единствената е, задача на Европейската централна банка, съгласно нейния устройствен правилник, е поддържането на ценовата стабилност. Вероятно е редно да се помисли за изменение на устройствения правилник на, на банката. Е, защо не? Но това, това е дълъг разговор. Е, с това ще приключа, като отново уверя докладчика в готовността ни да му съдействаме. А, благодаря ви, Силви. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо две неща, тъй като, разбира се, докладчикът много добре си е свършил работата и колегите казаха немалко. малко. Първо бих искала да подкрепя казаното от Свен. А именно, Европейска централна банка не би могла да бъде разглеждана, и това е опасността при подобни доклади, в изолация от останалите европейски институции, от останалия Европейски съюз. Днес Европейската банка е принудена да върши неща, които не, не са били предвидени непременно. Господин Трише, Трише го каза онзи ден, в резултат от институционалния контекст, от, от действията на останалите европейски фактори. Една малка бележка имам по въпроса за прозрачността. Аз вече го повдигнах пред Рамон. Мисля, че когато се говори за събитията в еврозоната е, и за действията на други централни банки, трябва да помним едно. В САЩ, в Япония и прочие има една валута, но има и един дълг. И това, че един член на управителния съвет на Федералния резерв, който от Небраска, казва нещо, което не харесва на друг член на управителния съвет от Калифорния, няма отношение, защото дългът е един. И а, в Европа обаче, е, е, чрез спекулация, чрез екстраполиране, чрез е, насаждане на, на национални различия, може да се извлича и в това число финансова полза. Да не говорим, че тези разделения в рамките на еврозоната компрометират цялото бъдеще на Европейския съюз. Това трябва да се има предвид. Други? Не. Астрид, може би? И аз бих искала да кажа, госпожо председател, че макар и да не съм се занимавала конкретно с този доклад, тъй като имам други задачи, у мен възникват някои въпроси. Четох някъде в печата, че има един германец, който иска да заведе дело срещу господин Трише пред Съда на Европейските общности, понеже господин Трише бил превишил правомощията си. Да, е, струва ми се, че утре ще имаме възможност е, да зададем въпроси на господин Трише. Що, що се отнася до този демарш, така, ако ми е позволено да се заразя е, на въпросния германец. А, аз винаги съм защищавал господин Трише, е, винаги съм смятала, че той единствен е действал, когато всички останали не са били в час. А, е, или или е, по-скоро, както ми подсказва тук, са обичайните заподозрени. Липсващи в смисъл. Та, и да вземем, например, Европейската комисия, която макар и да действа, действа чак накрая, когато просто друго не може да се, да се направи. Сега имаме някои идеи за изменение и допълнение. Аз обаче бих попитала какво смята докладчика за е, въпроса за Общоевропейската рейтингова агенция. Господин Мичел иска този текст да се заличи. А тук пак в е, германската преса чета, че министъра е, на външните работи на Германия е излязал с мнение, настоявайки и той за Европейска рейтингова агенция. И значи какво мисли е, докладчикът по този въпрос? Смята ли, е, че наистина е потребна една такава Европейска рейтингова агенция? Благодаря. Благодаря. Свен, искате нещо да добавите? Да. Да, съвсем накратко. Уважаема госпожо Люлинг, е, според мен човек не бива да гледа чак толкова сериозно на всичко, което се случва в Германия – е, говорите тук за е, някакви съдебни претенции е, срещу някои институции и прочие. Това на страна, но що се отнася до Европейската рейтингова агенция, нека кажа, че е, въпросът е предвиден в коалиционното споразумение на управляващата коалиция – е, в Германия. Има известни разногласия за правилника за устройство на агенцията, а инак е, докладът, е, минал един доклад на Европейския парламент, призовава за създаването на такава агенция, така че не ви, не ви разбирам. Въпросът е ясен. Ние отдавна работим по него и съм изненадан, че комисията някак е объркана е, по, по този въпрос. Е, няма яснота всъщност дали ще се предприеме тази реформа или не. Става въпрос за отношението на Европейската комисия. И ние би трябвало да се възползваме от възможността в този пореден доклад да наблегнем на въпроса за рейтинговата агенция. Та, така най-малкото ще се внесе по-голямо разнообразие, е, една по-широка гама от мнения на рейтинговия пазар. И ако господин Вествела би могъл да е, подкрепи позицията на собственото си правителство в това отношение. Очевидно става въпрос за външния министр на Германия. Цитирам госпожа Люлинг. Толкова по-добре. Докладчика. Е, благодаря, госпожо председател. За рейтинговите агенции едно възможно решение, според мен, би било да се увеличи конкуренцията помежду им. Аз не съм против рейтинговите агенции, нека, нека бъдем наясно. Те играят много важна роля, обаче конкуренцията трябва да порасне. Те така ще бъдат и по-точни, а пък и цените им ще паднат. И една държавна, общоевропейска рейтингова агенция в това отношение би могла да играе положителна роля. Господин Клинц, мисля, е написал текстове, в тази връзка, така че е, защо не? Е, е, разбира се, тази общоевропейска рейтингова агенция може и да не е най-надежният източник на информация за качеството на една национална задлъжнялост в сравнение с друга, но, но поне това ще бъде началото на известна конкуренция в тази област. Както казах е, в експозето си е, по доклада, е, писал съм го през юли и август, т.е. по време на кризата, на която станахме свидетели това лято. И трябва да кажа, че съм го написал доклада в духа на средиземноморския либерализъм. Настоявам на тази формулировка, тъй като средиземноморските либерали не сме кой знае колко в този парламент. Важно е обаче да се обсъдят решения на проблемите, които са най-наболели според европейските граждани. По-настоящем Европейска централна банка играе една квазифискална роля, за която поначало не е била готова – от което следва, че трябва да усъвършенстваме институционалната рамка на Съюза, за да освободим Европейската Централна банка от тази несвойствена за нея роля. Ако не греша, комисарят Рен през май още 2010 година предложи е, да се е, дадат правомощия е, на Европейската централна банка за изкупуване, е, по-скоро на механизма за финансова стабилност, да се даде възможност да, изкуп, да изкупува облигации на пазара, т.е. вместо Европейската централна банка. Е, държавите членки обаче казаха не, поради което цяло лято се движим по ръба на браснач. Ето, аз съм, аз съм съгласен. Докладът ни дава възможност да обсъдим а, въпроса за а, фискалния режим, за, за данъчния а, режим в Европа, за включването на фискалното измерение в а, економическия и паричен съюз. Така че, уверявам ви, а, скъпи приятели, подходът ще бъде прагматичен и така ще можем да постигнем компромиси и да излезем е, с един сигнал от парламента към съвета, комисията и европейските граждани. Единна позиция относно по-нататъчните решения е, за преодоляването на тази криза и предотвратяването на други. Е, и накрая в отговор на въпроса зададен от Силви по отношение на По отношение на протокола, и протоколите от заседанията на управителни съвети, това може да бъде водораздел, наистина, но пък наистина непубликуването на протоколите е, поражда съмнения, накърнява доверието, а е, Европейския економист до сега през последните 10 години е котва стабилизиращ фактор. И аз като средиземноморски либерал може да ви знае това. Всеки ден благодаря на еврото. Ако го нямаше еврото, през последните 10 години Испания би пострадала много по-рано и много повече. Така че благодаря ти евро. Сега, сега, ние не възразяваме срещу публикуването на протоколите от заседанията на управителния съвет на Европейската централна банка. Е, аз пак подчертах колко е важна прозрачността, но в край на краища ще трябва да се гласува, ще, ще обсъдим и, и накрая ще видим каква ще бъде общата позиция. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме по доклада в комисия на 11 октомври, значи остава малко време а вече на 2 ноември и в пленарната зала. С това приключваме работата си по тази точка от дневния ред. Нищо друго нямаме на дневен ред за днес, така че можем раничко да приключим, освен ако някой там отчаяно не се стреми към нова дискусия. Явно не. Е, поне веднъж Съжалявам, Анна, не точно защото вие за пръв път сте тук. Приключваме по-рано от обичайното